за номинации и със сигурност ще направим това тази вечер. Ако няма никакви, никакви възражения, одобряваме ги. Дневният ред днес ще бъде да изслушаме мнението на съвета и комисията относно първо положението в региона на Африка, Африканския рок. А сега от името на съвета господин Александър Бонда. Yes, good evening. Uh... Добър вечер. Господин председател,